Колеги, колеги. Така, скъпи колеги. Добре дошли на днешното заседание на Комисията по селско стопанство. Днес след обяд и утре предстоят още две заседания сутринта и след обяд. Предлагам да започнем веднага по дневния ред. Първо, приемане на дневния ред. Ако няма възражения, дневния ред е прият. Минаваме на втора точка. Съобщения на председателя. Както винаги, ще ви информирам, че нашето заседание се излъчва по интернет и заседаваме публично. Осигурен е превод на от и на 16 официални език. Така. Имам още няколко съобщения по втора точка. Най-вероятно сте разбрали, че има ново предложение относно срещата на върха в четвъртък във връзка с многогодишната финансова рамка. Сигурно сте разбрали и че за разлика от финското предложение в края на миналата година а, са намалени 5 а, милиона от бюджета за селско стопанство. А, което означава, че в сравнение с периода 2014-2020 година, ако извадим Великобритания, което принципно е правилно, т.е. ако извадим 53 милиарда, ще видим, че това е предложение, което не можем да приемем и вярвам, че сте съгласни с мен. Бюджета за селско стопанство – не е място, от е, което трябва да се взимат парите за всякакви нови политики и е, идеи в Европейския съюз. Държавите членки е, задължително трябва да добавят нещо, а не да създават конкуренция между старите политики и новите, или както казват някои, модерните политики защото мисля, че по този начин ще се стигне до още по-голямо разединение и разделение в Европейския съюз. Поне това е моето мнение, а смятам, че и мнението на много от вас. Мисля, че това, което имаме като предложение е неприемливо. Толкова а, на, имам да кажа в рамките на съобщенията на председателя. Минаваме на трета точка от дневния ред. Имаме е, представени, представене на две научни изследвания за здравето и хуманното отношение към зайците. Изготвени са от Европейския орган по безопасността на храните. Искам да ви информирам, че това е прецедент. До този момент парламента никога не се е обръща директно към ЕФСА. Има едно експертно становище на ЕЛБХ до съда а, и до. А, извинете, относно хуманита... хуманното отношение и едно становище във връзка с зашеметяването и умъртвяването на зайците. Тези две становища са предоставени от ЕФСА а, и за това, без а, да бавя повече нещата, ще дам думата на господин Гриц, който ще ни представи двете изследвания. След това, разбира се, ще имате думата да задавате въпроси. Представенето ще продължи 15 на минути. Заповядайте, господин Гръц, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисията. Както каза председателят вече, необичайно е това, че парламентът възложи тези изследвания директно на е, ЕФСА, но експертите бяха много развълнувани от възможността да предоставят тяхното, надявам се, полезно становище до Европейския парламент. Искам на това място да благодаря на всички експерти, които работиха, защото това, което виждате пред вас е само върха на айсберга. Те свършиха много работа работа. слушах от своя страна други експерти, работеха с работни групи и така нататък. Ще е, ви дам сега е, ще ви направя кратко представене. Е, може да има някои неща, които вече знаете, но това ще бъде едно бързичко представене на основните констатации в рамките на това изследване и след това ще преминем към дискусията. Без да се бавя повече, ще кажа следното. Последната статистика показва, че в Европейския съюз се отглеждат за месо около 180 милиона, 108 извинявайте, милиона зайци. Две трети от тях се отглеждат конвенционални стопанства, т.е стопанства с между 600 и 800 хиляди заеци, което прави общо 4500 стопанства. Основните производители са Испания, Франция и Италия. Наистина производството е съсредоточено в три държави. Още 10 държави имат по-малко производство на заешко месо и 10 нямат никакво производство. Холандия, Белгия, Холандия, пък и е, други държави са също производители, но те са във втората група по-малки производители. Обществеността е загрижена за лошите условия, високата смъртност и неподходящите методи за, за шеметяване. И с това сме изготвили две становища. Първото общо за хуманното отношение към отглежданите зайци и второто към зашеметяването и умъртвяването няма специфично законодателство, което урежда хуманитарното отношение към зайците. Има общо законодателство за всички видове, но не и конкретно за зайците. Първото становище се отнася до зайците, отглеждане във всякакъв вид стопанство, в това число и във фермите за органично отглеждане. Ще видите, че не можем да разграничим тези е, системи. И втората част е, ще бъде за зашеметяването и омъртвяването на зайците. Моля да не, ги, да не се бърка, бъркате и ще говорим само за зайците, които се умъртвяват с цел консумация на тяхното месо, защото зайци се умъртвяват и по друга причина, например за ограничаване на разпространението на болести. В началото на тази година публикувахме нашето изследване и на това място ще кажа, че всичко е публично достъпно, може да се запознае запознаете с него, когато имате време за това. На първо място трябва да определим а, кои са категориите, които разглеждаме, защото има най-различни категории а, в а, зайците отглеждане за сълскостопански цели. млади зайци, зайци за разплод, мъжки, женски зайци, които се отглеждат специално за целите на разплода. Но това са трите категории, които виждате, които са най-важните и най-големите от гледна точка на броя животни. Следователно, те са представителни. След това ще говорим за различните системи на настаняване и ще направим тук разграничение между конвенционалното производство и нишово производство. Когато казвам ниша, имайте предвид, че 66% е, от е, отглежданите зайци се отглеждат в конвенционални системи. Тук ще се съсредоточим върху три основни системи на настаняване конвенционални клетки, подобрени клетки и повдигнати клетки. След малко ще се спра на условията в отделните начини на отглеждане. Когато казвам нишово производство, имам предвид подови клетки, отглеждане на открито и органични системи. Ето, за да сме сигурни, че говорим за едно и също нещо, това са конвенционалните клетки. Много често в една клетка са настанени два заека на пространство от А4. Това е размера на пода на една такава клетка. Клетките са оградени с мрежа и има диспенсър за храна и за вода. Това бяха конвенционални клетки. Подобрените клетки Виждате, че отново имаме мрежа, но и подови постелки, също така и повдигната платформа от пластмаса, хранилка, поилка. Виждате тук отпред малките котийки и гнездата за малките зайчета. повдигнатите клетки, така наречената паркова е, система. Тук отличителната характеристика е, че няма таван. Клетките са отворени нагоре и преградните стени могат да бъдат е, е, премахване с цел да се позволи социално общуване между зайците. Това са трите конвенционални системи, които се използват. Продължавам. Ето, тук имаме подова клетка, използва се най-вече в швейцарските ферми. Около 50, 65 ферми имат такива системи. конвенционалните ферми отглеждат по-голяма бройка. Виждате, че тук има зони за гнездене, има вентилация и място, на което зайците могат да се скрият, защото това е естественото им поведение. Няма стандарти за тази система специално а, следват системите на открито, на закрито. А, обикновено а, при тези системи зайците имат излъз навън, а, но не е възможност за паша. Вратите могат да бъдат затворени, но като цяло зайците имат възможност да излизат и да влизат. Има червена френска марка за тези системи, но броя на фермите е ограничен, така че можем да говорим за нишова система. И накрая органичните системи, при които имаме подвижни клетки от е, мрежа. Тези клетки могат да бъдат местени на пасищата, т.е. има възможност за зайците да пасат. Покрива може да може да се премахва, за да може зайците да отиват в своите е, гнезда. Около 50 ферми има такива е, системи. Какво направихме? Видяхме какви са последиците за хуманното отношение, какви са последиците за здравето. Първо, свързани с поведението, ограничаване на движението, три подскока, толкова може да направи заека в клетата. Е, за здравето това означава заболявания на лапите и на кожата. И ако заек Зайците обикновено имат е, проблем с задните крака, на които те е, седят, е, което влушава и условията. Ето няколко снимки. Виждате колко е ограничено движение, движението. Виждате тук тази дървена пръчка, за да могат зайците да гризат социалното поведение. Около 50% от деня зайците обикновено прекарат контакт с други зайци. Това не е, е нормално но понеже са заедно, това не означава, че нямат нужда от движение. Анормално поведение е другата последица заради мрежите. Виждате какви са последиците за здравето, кожни проблеми, пододерматити, периодично гладуване, ако животните не получават достатъчно храна за целите на израстването им или ако са бременни. Има резолюция на парламента, доклад на комисията от март 2018. Малко данни обаче има. Преди около 15 на години сме изготвили становище, но и все още от тогава насам липсват достатъчно данни. За това сме прибегнали до така нареченото извличане на експертни познания, проучване с 128 експерти а, и сме обединили индикаторите а, по а, начини на отглеждане. Сега основните заключения. Виждате стълбчетата за отделните системи за а, настаняване. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-високи са негативните негативното въздействие върху условията. Виждате конвенционалните клетки, не е изненада за никого. В тях условията са най-лоши. Благосъстоянието на зайците е най-лошо между останалите трудно да се направи статистическа разлика вижда се кое е на първо място, но между останалите не е възможно да се направи ясно разграничение. Благосъстоянието на подрастващите зайци най- лошия случай с конвенционалните малки клетки и повдигнатите клетки са следващите. Само за да съм наясно, че си спомням правилно, те са без тавани, а, и преградите могат да се премахват. Това са най-добрите от конвенционалните системи. За малки зайчета благосъстоянието е по-лошо при отглеждане навън и по-добро при повдигнатите клетки, тъй като малките зайчета имат нужда от защита, най-вече от топлинна защита, нещо, което трудно се контролира при отглеждане навън. Тоест, този аспект от благосостоянието тук е най-силно изразен. Какви са основните изводи и препоръки при органичното производство. Наистина трудно е да се направи общо заключение, защото системите са много различни, но като цяло благосъстоянието е като цяло добро при органичните системи. Препоръките са да се намали ограниченото движение чрез по-големи клетки, да се подобрят хигиените условия и при отглеждането навън, да се намали страха от хищници. И сега минаваме към второто. Сега накратко по второто становище за зашеметяването и начини на клане на зайците за човешка консумация. имаме различни, разгледахме различни показатели, но също и опасности и <clears throat> <clears throat> различни методи на клане, е свързани с зашеметяване, обезкравяване и така нататък. Ето виждате за какво става дума. Могат да бъдат използвани тези боксове и клетки един на друг, отварящи се настрани или напред, след което се пристъпва към процеса на клането. Ето виждате началото на процеса за информация. Трябва да кажа, че между зашеметяване наклоняването и самия процес на клането. Интервал е между 5 до 10 секунди. Трябва да бъде самия кратък метод. За зашеметяване имаме два метода електрически и механичен. Като виждате, иллюстрациите тук поясно показват и препоръките, с което и ще приключе че могат да бъдат определени редица показатели, значи свързани с спиране на дишането и така нататък. По този начин може да се установи дали не е на лице истинско зашеметяване на зайците и дали и на лице някакво съзнание. В този случай трябва да се действа, за да се бъде осъществено истинско зашеметяване на зайците. С това приключвам, за да имаме достатъчно време за дискусия и очаквам вашите въпроси. Председателят, благодаря много, господин Криц. Представянето на двете изследвания бе много интересно. Има заявки за въпроси от колегите и бих казал че бих ви помолил да се поберете в минута и половина колежката Агилар, колегата. Много благодаря. Благодаря на агенцията за това представяне. Винаги съм се доверявала на становищата на тази агенция, независимо дали говорим за хуманно отношение към животните или за някаква друга тема. Както вие казахте, Испания е международен производител на месо от зайци и ние сме също пионер в хуманното отношение към зайците. Вие е, Показахте някои аспекти за подобряване на ситуацията, но искам да спомена нещо. В Испания се намали употребата на антибиотици и а, етикетирането. Темата за размера на клетките постоянно се появява и се обсъжда, защото това е свързано също с рентабилността на фермите и в този дух хубаво е да видим какво правят наши съседи, например в Марокко, където, както знаете, рециклират а, клетките, които ние не използваме в Европа и а, имат малко по-различни стандарти, честно да кажа, а, за хуманно отношение към животните. Шпурек. Благодаря. Госпожа Шпурек има думата. Благодаря, господин председател. Европейска, Европейския съюз се нарежда след Китай на второ място по производство на е, е, зайци, 180 е, милиона зайци се произвеждат и ограничението на движението е един от най-сериозните проблеми. Повечето зайци се отглеждат в малки боксове и клетки и нямат възможност за движение. Е, размера им е колкото един листа 4. Но не е достатъчно да бъдат премахнати тези клетки и боксове. Трябва въобще да се въведе нов стандарт за клетките. Крайно е времето да, бъде, да бъде създадена адекватна регулаторна база, за да се избегне самонараняването на зайците. Може ли да се сметне, че под отглеждането в структурно обогатени клетки е наистина по-добро в сравнение с другите системи във вашето проучване. Госпожа Хазе Кампа, благодаря господин председател, благодаря на ЕФСА за направеното представене. Бях наистина шокирана от доклада и съм все така под впечатлението от чутото от вас. И имам два въпроса. Можете ли да потвърдите, че хуманното отношение към зайците в европейските ферми засяга над 10% от животните? Те умират, че често те има случаи на наранявания, имат промени в поведението е, може ли да потвърдите, е, че е, болните животни просто са избивани по крайно нехум <clears throat> начин след са отсичане на главата или доби блъскане в стената. Хуманно отношение според мен не е гарантирано и в кланниците за зайци. Искам да чуя каква е, реакцията на комисията. Зададох вече въпрос. Е, знам, че вие не отговаряте за това, но искам да чуя мнението на комисията. Ние имаме резолюция по въпроса на сегашното положение е неприемливо. Смятате ли, че е крайно време да премахнем отглеждането в клетки и боксове и да освободим тези нещастни животинки? Госпожа Винер. Благодаря да, на е, Европейския орган за безопасност на храните за доклада. Ужасена съм особено от методите на транспорт. Първи въпрос има ли правила относно транспортирането на зайци, защото очевидно е, че да условията на транспорт не отговарят на никакви изисквания. Няма храна, няма вода. Другото, което прочетох подчертава липсата на възможност за движение. Тоест, отговор трябва да е, бъде премахване на всички клетки. Затова имаме и гражданска инициатива. Въпросът е готова ли е комисията след изложените факти най-сетне да забрани отглеждането на зайци в клетки и боксове. Председателят благодаря тук все пак пред нас е представител на ЕФСА, не на Европейската комисия. Сега госпожа Герейро. Добре, президент. Благодаря, господин председател. Мисля, за всички ни е ясно, че при такива системи не може да говорим за хуманно отношение към животните. За това искам да чуя как ЕФСА оценява липсата на данни. На какво се дължи е, това? Просто няма данни, е, защото няма данни от фермите или просто данни има, но те не са достъпни. Каква е причината за липсата на информация? и как можем да постигнем система, която не е толкова брутална. Защото снимковия материал, който ни показахте, разкрива стряскащи факти. В Португалия и Испания имаме още много да правим, за да постигнем хуманно отношение към отглежданите животни. Мисля, че е, проблемите са много да се израза съвсем меко. Сега госпожа Зандър. Благодаря, господин председател. Благодаря на ЕФСА за внесената яснота и конкретните данни. Аз имам три въпроса. Първо, споменахте, че трудно можете да получавате информация. Каква е причината за това според вас? На какво се дължат тези трудности да получите данни? Втори въпрос Относно условията на отглеждане, говорихте за три или пет страни производители. Наблюдавате ли разлики между държавите, отглеждащи зайци. И последния ми въпрос е, от е, основно пет, пет са страните производители, имайки предвид ограничения брой на страните, а, вие дори ме поправяте, не са дори пета, са три страните. Оправдано ли е при това положение според вас? да се изготвя нарочно законодателство или просто можем да решим въпроса в рамките на действащото законодателство. Питам се какво може да се направи. Аз имам в избирателния си район за отглеждане на зайци. И фермерите полагат сериозни усилия за хуманно отношение към животните. Очевидно въпросът е деликатен. Какво мислите вие за уредбата? Госпожа Нойхел има думата. Благодаря. ЕФСА стига до заключението и е важно да го подчертавам, че добруването на е, възрастните зайци в съществуващите клетки е, на практика не е лошо. И трябва ясно да го кажем. Единствения път е напред, когато не знаем, че нещата не са наред, добре, но сега го знаем. Преди две години искахме да имаме регламент, беше че ни е отказано. Това означава още веднъж една европейска агенция ясно заявява, има какво да се прави. Канихите са най-страдащия животински вид в Европа и за това приканвам всички колегите, когато ще гласуваме по темата за зайците, да гласуваме смисъл за бъдещето. Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителите на ЕФСА за тяхното изследване. И мисля, че при такова отглеждане има доста лъжи. Особено защото не сме информирани. Много колеги говорят за отглеждането на тези животни, обаче много от тях сигурно са виждали само по телевизията как се отглеждат зайци. Аз съм от Испания и познавам много ферми с зайци и знам, положителното развитие и подобрението в, по отношение на хуманното отношение и тренир, третиране на животните. Това е много а, малък вид като бройка и има, има много малко антибиотици, които могат да се борят с а, техните заболявания. Въпреки това, ситуацията много се е подобрила и а, има отношения и цели за а, хуманно третиране на животните. Затова не съм съгласна с моите колеги, които казват, че има много проблеми при положение, че те са виждали само на картинка или по телевизията зайци. А, и по-конкретно искам да ви попитам следното нещо – 88 единици сте изследвани. Когато говорите за какви единици става въпрос, отишли сте директно във фермата, говорили сте с производителя или какво точно? Както Министерството, така и властите, които отговарят за това, имат много данни, но не предоставят данните. Защо ме интересува? Благодаря. Колежката Давид има думата. Колегата Давид, благодаря. Нашата цел не е да пре, прекратим зайцевътството. Въпросът е да подобрим условията за отглеждане. Какви позитивни, положителни предложения биха могли да се направят, отчитайки и економическия аспект. Защото фермите трябва да са економически жизнеспособни. И произвежданото месо да бъде на достъпни цени. И още нещо. Много дребни фермери отглеждат малки, и малък брой зайци. Дали комисията смята да въведе регулация и по този въпрос? Благодаря. Няма други заявки за изказване. Пропускам ли някого? Не. Така че преди да пристъпим към отговор, нека чуем госпожа представителката на комисията. Благодаря. Благодаря много ние нямаме готовност да отговаряме на въпросите целта на, посещание, посещ, целта на посещението ни е да слушаме. Нямам мандат да отговарям на въпроси, но с интерес ще проследя дискусията и ще докладвам подробно на моите ръководители. Председателят, благодаря. Трябва ясно да кажа не. Няма нищо сбъркано в това, както подхвърляте вие. Когато няма мандат, представителката на комисията не може да дава отговори. Тя може само да докладва за хода на нашата дискусия. Това е положението и ви моля да го приемете. Сега нека да дадем думата на ЕФСА с представителите на ЕФСА, за да дадат отговори на въпросите. Ще се опитаме, казва представителят на ЕФСА, но моля предварително за извинение, че може би някой от поставените въпроси, особено за законодателство, не са от моята компетентност нито от компетентността на ЕФСА. Ние сме орган за оценка на риска и не е в състояние да отговаря на въпроси от вас, държавите членки и комисията. И можем да ви отговаряме на въпроси, но и да правим препоръки, но в никакъв случай нямаме право на законодателна инициатива. Това е задача на изпълнителните органи. Сега, първо, е, нахвърлях тук някои бележки и се надявам да мога да отговоря най-трудния въпрос за интензивното земеделие. Ясно е, колкото по-интензивно е земеделието и по-печелившо, макар че не винаги е така, толкова е, по-сериозни са проблемите с е, хуманното отношение с животните и компромисите с него. Говорихме за печеливши дейности, за достъпни цени. ЕФСА не е органа, който взема тези решения, но едно е сигурно. За всяко, всеки отглеждан животински вид е, той този вид е изтръгнат от естествената си среда в момента, в който започнем да го отглеждаме. И отрицателни последствия за здравето има. Имаше конкретни въпроси, например, за така наречените структурно обогатени клетки дали те също да бъдат забранени. По нашите констатации когато говорим за повдигнатите боксове, това не са структурно обогатени клетки, те, те имат най-слабо отражение върху хуманто отношение за животните. Структурно обогатените клетки не показват а, такива отрицателни ефекти, като класическите батерийни клетки. Но в. Е, ние не можем да е, твърдим, че има еднакви по обеми време времетраене отрицателни последствия. Що се отнася госпожа Хазе Камп, е, това, което ние видяхме за тези 10% и това тук опираме до информацията, защото имаше и такива въпроси и от Министерството, Министерството на земеделието. Министерство на земеделието не поддържа конкретна статистически данни за отделните фермери е, това не е тяхна работа. Има специалисти по е, зайците, които работят с фермите и правят проучването за хош. Така че ние сме ги структурирали, направили сме структурен анализ и резултата е пред вас. Това показва, че конвенционалните малки бактерийни, батерийни е, клетки са наистина с ограничено пространство и това има последствието. Но имаме ли конкретна цифра за бройката на отглеждани така зайци? Не защото системите и фермите са с различен брой зайци. Могат ли да ви кажа, че такива данни няма за никоя система? Ами не мога. Т.е. тези цифри може да отговарят на данните за някои фирми, а, извинявайте, ферми, а в други процентите да са различни. Поставен бе въпроса за транспорта и правилата за транспорта. Такива по принцип няма. Така че отново тук Отговорът е, е не. Е, е, що се отнася до възрастта и продължителността на живота. Сега не смятате, че ние живеем в някаква баносова кула и не се интересуваме какво става на практика, но в момента не сме в състояние да се опрем на конкретни данни или да направим препоръки начините на производство и е, микробиотичната резистентност. Две неща мога да кажа. В е, е, доклади на Европейската комисия се констатира разлика между отделните държави членки, но това не беше наша тема и не сме се занимавали с нея. Но темата заслужава внимание, когато говорим за ХОШ и трябва да бъде разгледана. Да се види какви всичко, което е, намалява микробиотичната резистентност за всяка, всеки вид ферми ще бъде полезно Що се отнася до препоръките и предложенията, отново ще кажа, това е изцяло извън нашите правомощия да даваме такива препоръки що го отговорих за информацията за Хош, мога само да кажа, че батерийните клетки са лоши бе поставен този въпрос и това, което видяхме, ясно показва, че те са по-лоши, отколкото другите клетки. Така че това го показва и статистиката. Има категорична разлика между разли... другите, батерийните клетки, другите видове клетки. С това струва ми се, дадох отговор на всички въпроси, но ако колежката ми желая да ме допълни, нека да го стори. Благодаря. Имаше и въпроси за затрудненията, за получаване на информация с оглед на нашите проучвания и е, типовете отговори, поведението на респондентите, мога да кажа от своя страна, че първо, както видяхме, е, системите са извънредно разнообразни в Европа. Така че първата трудност пред нас беше да сведем тези разнолики системи до 6 системи. Е, второ, проучването е на английски, защото нямаме капацитет да направим превод на всички е, европейски езици. Това може би създава затруднения към евентуал, пред евентуалните респонденти. Това не винаги могат да бъдат фермери, защото те не владеят английски език. Но и типовете въпроси, които бяха доста научни научни по своя характер за е, последствията относно ХОШ и оценка, преценката за прецизност. Е, така че това е, прави доста пространното проучване трудно за фермерите. Всъщност респондентите бяха официално работещите ветеринарни е, лекари, които посещават фермите, а също и консултанти, наети от бранша за консултация на производителите. За разликата между държавите членки имаше въпрос. Е, да, разлика има и законодателна разлика има в националното законодателство. Това отразява до някъде и различните традиции. В южните държави зайците са по-слаби, по-малки, докато в други държави на север са по-едри, но също разлика има в отглеждането. Отчасти поради законодателство, други предпочитания, трети поради искането на а, изискванията на пазара, включително и е, зайците, които е, се е, отглеждат за разпрота. Има и такива системи, при които зайците пребивават много кратко в е, фермите. Както казах, това са три държави членки е, и така в Испания се оглеждат около 49 милиона зайци, във Франция 28 и в 24 в и... милиона в Италия. Колежките Агилера и Хазе Кампи и госпожа Винер, моля, имате още въпроси по за половин минута. Аз имам конкретен въпрос. От 88 единици, колко анкети, какви анкети сте направили? И, а това са били а, анкети на английски, нали? Нито във Франция, нито в Испания, нито в Италия говорят добре английски и още повече хората, които отглеждат а, зайци, говорят английски говорейки, давайки им анкети на английски, това е много ограничаваще. Така че, например, в моята страна, колко анкети раздадохте и колко отговори имахте, защото това показва доколко е, е достоверно проучването. Thank you, uh, chairman. Um, Госпожа Хазека. On, uh, Аз uh, имам въпрос uh, uh, за, а, за клането. Вие говорихте за ситуацията в кланиците. Може ли да ни потвърдите, че някои зайци са а, убивани, а, в, удрани в стените и убивани по най-жесток начин а, и така нататък? Госпожа Винер, благодаря за възможността да задам допълнителен въпрос. И слушах ви внимателно и моят въпрос е, е във връзка с езиковия проблем. Вашия е доклад е на английски, мнозина не разбират английски вие казахте, че сте отправили запитване към ветеринарни лекари и консултанти от индустрията. Да ви попитам какви са тези консултанти, защото ми се струва, че има предубеденост. Благодаря. Да отговорите накратко на трите допълнителни въпроса. Okay, first, uh... Първи за проучването. Това беше вашия въпрос. И инструкциите бяха преведени на италиански, испански и френски. Но после самото проучване беше на английски. Така че респондентите трябваше да преразгледат първо инструкциите на техния език и после да си оточнят за какво става въпрос, да си доуточнят е, от индустрията на какви хора участваха, например производители на клетки и така нататък, производители на фуражи, всякакъв вид техници, които консултират и участват в живота на фермите. И също изследователи, много от тях са изследователи от университетите. А, после за цифрите от Испания. Нямам точните цифри пред мен, ще трябва да проверя. Но ще можем да ви предоставим отговор в следващите две седмици, защото ние ем, се, работим още по проучването и ще ви изпратим отговорите относно клането на е, е, зайци в фермите, не мога да потвърдя, че нито едно от тези неща не се случва. Няма законодателство. И тъй като няма законодателство, то тогава няма забрана за тези практики. Е, ако има някакви официални възможности за контрол и така нататък, можем да ги спрем, евентуално тези практики, но при отглеждането на зайци това, което са травми, нанасене на травми на главите, които няма значение как са се случили, но безспорно това е. Не можем да, да ви кажем със сигурност, че не се случва това. Това е част от производствения процес и е свързано с въпросите по интензивното животновътство. Е, не използвах думата индустриални консултанти, може би това се загуби в превода, а ветеринари, които са експерти, които посещават много ферми и експерти, консултанти, които а, работят с фермите по отношение на хуманното третиране на животни. И а, имам достатъчно доверие в, в тези хора, защото те наистина са ветеринари, те не са търговци в а, фермите и те не са отговаряли на въпроси за, за фермите точно, а те трябва да отговорят за последствията от е, начина на третиране на зайците и последствията към хуманното отношение на животните, за да можем да стигнем до заключенията, до които ние стигнахме. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме разискванията по, кра... по тази точка от дневния ред. Благодаря на ЛБХ, благодаря ви за представенето и за отговорите, които ни дадохте. Госпожа Агилера а, ще получи отговор на нейния въпрос за положението в Испания в последствие. Минаваме на следващата точка от дневния ред. едно а, представяне на резултатите от проучване на организациите на производители. А, представенето ще бъде направено от представител на комисията. Той заема мястото си на президиума. Ähm, Знаете, че комисията публикува проучване а, още през октомври миналата година. Проучване за най-добрия начин, по който да се формират, да работят и да бъдат подкрепени организациите на производителите. 2017 година е започнало това а, проучване и е продължило 15 месеца. Проучването е извършен от Arcadia International, Ernst Young е, и независими експерти. Господин Скенел, сега ще ви дам е, думата да представите това проучване. Имате на разположение 10 на 15 е, минути, след което ще преминем към въпросите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това проучване е, е проведено като пилотен проект, подкрепен от парламента и съответно комисията беше организатор, защото е това е допълващ проект към всичко, което правим в нашата работна група за сълскостопанските пазари. Предната седмица в Страсбург докладвах в, на пленарната среща идеята е да застравим позицията на фермерите в продоволствената верига и ние идентифицирахме три посоки. Първо, директивата UTP, увеличаване на прозрачността в продоволствената верига и трето заздравяване на ролята на а, произ... а, организациите от производители. Така че а, това проучване е, това трябва да бъде разглеждано също в контекста е, на е, проекта от фермата до масата на 25 март ще бъде представено. И това е анализ на съществуващите организации, секторите, в които те се намират, кои са членовете, силните и слабите страни, защо фермерите решават или решават да не бъдат членове и така нататък. И малко интересна статистика тук. около 40 хиляди е, организации на производителите има в Европа. Те са разделени 50 е, на 50, е, по-малко 10% са признати организации на производителите в рамките на регламента за организация на пазарите, СИМО регламента. Е, има много големи различия в държавите членки. 70% от всички организации се намират само в 4 е, държави членки е, Франция, Германия, Испания, Италия. И секторите, в които те се намират, също са много различни. Повече от половината са в сектора плод и зеленчук с две изключения. Повечето действат под регламента за пазарите, общия регламент за организация на пазарите, освен, например, тези, които произвеждат алкохол и така нататък. Във всички сфери ги има зехтин, и мляко и така нататък. И връщам се към ролята на фермерите в продоволствената верига има около 10 000 съвскостопански холдинга в Европейския съюз. Много често това са индивидуални фермери, които се изправят пред много предизвикателства. Тоест, долу в веригата има 10 000 и след това високо концентрирано селско стопанство и от след това а, 500 хиляди потребители, 500 милиона, извинявайте, потребители, които участват в тази верига. Това е контекста. Е, за това да видим какви са основните ползи за членуване в тези организации. Първо на практика, членовете на организациите получават по-висока цена от тези, които не са членове и това отразява от части силата на производителските организации. Те дават пазарни предимства в, спрямо други сектори. Например, във Франция сектора за производство на домати е силно концентриран – и това означава защо цена, е, това показва защо цената на доматите е по-висока във Франция спрямо други държави членки. За други държави членки може да се каже същото за ябълките. Други ползи е, са економия от мащаба. Това е повече от очевидно. Колкото повече членове има, колкото по-голяма е организацията, тя има ясно предимство е, за това, че предоставя стоки е, и продукти за своите членове. Е, също по съхранение, съхраняване, събиране на реколтата, доставчици на услуги и така нататък. Това е една от силите на производителските организации, че те по-добре се справят в ситуация на кризи, защото те имат мащаб и предоставят услуги, свързани с, например, спомагателни фондове или застраховки при в случай, например, на зарази, болести и така нататък. В а, м, производството на плодове и зеленчуци има тенденция за по-низки цени на лицензите. Например, един сорт ябълка Pink Lady, това ще ви дам като пример. Ако искате разрешително за производство на тази ябълка, е по-ефтино, ако минете през производителската организация, отколкото ако го правите индивидуално. Понякога тези организации се свързват с нелоялни практики на пазара, но това е погрешно. В повечето случаи това е ситуация, която облагодетелства и потребителите. За всички страни са печелищи, защото и производителите получават е, и производителите, и потребителите получават добра цена. Освен тези ползи, които споменах, те са освободени от някои разпоредби, свързани с конкуренцията, в, които са заложени в договорите и в регламента за организация на пазарите например, за производителите на плодове и зеленчуци. Когато също така те имат предимство, когато говорим, например, за географски наименования и така нататък, те получават по-добри условия е, сега отрицателните страни а, има цена за да влезеш в една организация, това си има своята цена. Това е, например, членски внос или някаква друг разход, но си има разход. Има по-малко ограничения, има повече ограничения, което води до по-малка автономия на фермерите. Затова много фермери искат да действат индивидуално. Има е, една цена също, която е свързана с производството. Има по-високо -по производителни и по-низко производителни. По-високо производителните обаче влачат тези, които произвеждат по-малко. Така че това създава напрежение между тези, които произвеждат повече и тези, които произвеждат по-малко. И това води а, до известна степен на консерватизъм в а, менеджмента на производителските организации. Допълнително, е, особено в новите държави членки, има исторически ситуации, Например, в Латвия, Литва, Естония няма производителски организации и много слаби организации в Полша. Една от причините за това е заради е, исторически причини, свързани с комунизъм, комунизма е, и липса на автономия за индивидуалните производители – е, също тук се подчертават а, успеха на най-добрите производителските организации. Отново, както вече споменах, економия от мащаба. Колкото по-голяма е структурата, толкова повече има възможности да се възползва от своя собствен обем – е, а, хомогенност на членството. Ако сте производителска организация, трябва да видите дали всички а, членове са с еднакъв обем, а структура и размер. Това е предимство. Ако членовете обаче са с нехомогенни, някои са много големи, други са много малки. Това създава вътрешно напрежение, достъп до капитал, друг важен фактор, особено за тези производители, които са се доказали като успешни. Това означава повече амбиции, повече инвестиции. Това е, за това е необходимо достъп до капитал. В някои държави членки това е по-лесно, отколкото в други. Управленска структура и менеджмент трябва да имате добре отношение между управителите на организацията и членовете. По няко, някои случаи работи по-добре, отколкото в други. И накрая, и важен фактор, който обяснява успеха и инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност. Тоест, една организация трябва да търси възможности, да бъде амбициозна, да инвестира в нови продукти, нови пазари и така нататък. И последна точка – В е, доклада се казва, че има връзка между производителите и доставчиците и тази връзка не е задължително да бъде антагонистична. Може би те могат да си сътрудничат много добре е, много често е, доставчиците искат да работят с производителите, защото това гарантира по-добро качество, безопасност, проследяемост. Ако вие сте доставчик, вие предпочитате да купувате от едно място, от една организация, вместо от 20 различни производители защото това означава, че ако работите с 20 различни, ако само един са издъни, то тогава имате проблем, но ако работите с една организация, отношенията са много по-ясни и добре, добре структурирани. Можете сега където и да отидете, при който и да е доставчик, виждате, че има местни доставчици, международни доставчици, производители и така нататък. когато работите с организация, това означава по-добри гаранции за качеството и безопасността, ако имате връзка с местните производители. И затова доставчиците са по-склонни да работят с производителски организации. Спирам тук и ще ви дам време за въпроси. Благодаря. <clears throat> Благодаря ви, е, господин директор, е, за изложението. Благодаря ви за резултатите от този пилотен проект. Има колеги, които искат да зададат въпроси. Предлагам ви да се договорим за минута и половина. Започва госпожа Агилар. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Сканел за представенето на това проучване. Хубаво е да се правят такива проучвания, където се следи каква е ролята на производителските организации, за да се подобри позицията на фермерите в продоволствената верига. Така по-добре оценяваме тяхната работа и се намаляват разходите за производство. В Испания повечето от тези организации се наричат кооперативи. Но, по мое мнение, има неща, които трябва да се подобрят. Първо е необходимо да подобрим условията за признаване, за да могат те да бъдат а, действителни някакви а, истински компании, които подобряват а, условията на а, производство. Също така трябва да има методи за насърчаване, за да може производителите да се свържат по-здраво с кооперативите и да има реална добавена стойност за тези фермери. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Томашич има думата. Благодаря, господин председател. Производителските организации и асоциацията на тези организации трябва да заздравят позицията на фермерите в веригата за производство на храни. От тези организации могат да се възползват и други участници в тази верига, като например местните общности. Много фермери не са наясно от това какви са ползите да бъдат членове на тези организации и се притесняват от разходите за това. Е, следния въпрос. Е, изследването констатира определени пречки пред фермите да се присъединят към производителски организации. Комисията възнамерява ли да насърчи фермерите да се присъединяват към производителски организации? Е, колегата Юргил. Рад tworzenie uznanych organizacji продуцентов – oraz innych form organizowania się producentów, mając и има различни начини за организиране на производителите. Важно е да се заздрави тяхната позиция в продоволствената верига, за да има и по-добро предложение. Стратегическите планове на общата селскостопанската политика да признава този регламент 1308-2013 година за различните помощи към различните сектори. Много е, държави членки нямат а, е, производителски организации, които да са признати и искат разширяване на този регламент, за да се включат някои групи. Например, кооперативите и други форми на производители, организации на производителите. Полша също има направи такова искане. за сертифициране на някои от тези организации и сдружения, предвид как са структурирани нашите фермери, и предвид националното законодателство. Затова Това е свързано с развитието на селското стопанство и с струшенията, които съществуват в Европа. И мисля, че а, може да се възползват те от различните инструменти на общата селскостопанска политика. политика и да се заздрави това в точките на, в разпоредбите на споменатия регламент. Моят въпрос е, комисията и съвета работят ли, за да дадат повече гъвкавост на ситуацията? Благодаря. Колеги, redet einfach э, <clears throat> Госпожа Афрам. Благодаря, господин председател. Аз искам също да благодаря за представането на изследването и за интереса към темата. Особено за това, което казахте, че организациите на производителите на практика представляват защита за фермерите в тези турбулентни времена. Аз съм докладчик по политиката за конкурентоспособността и се застъпвам за по-добрата защита на фермерите, както и за това производителските организации да бъдат включени в политиката за конкурентоспособността. Имам следния въпрос. Има разлики между държавите членки. Понякога е, само 10% от организациите са признати. Смятате ли, че можем да постигнем по-голяма хармонизация? Защото в противен случай ще има държави, които няма да могат да се възползват от предимствата. И още един въпрос. Какво трябва да направи комисията, за да повиши осведомеността а, сред фермерите за ролята на тези организации. И освен това, бих искала да разбера какво ще направи комисията по отношение на съда на Европейския съюз – който каза, че ОСП трябва да се е, концентрира върху способността. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за тази интересна и прегледна презентация. Важно е да продължим да се информираме и също така да осъзнаваме ролята на производителските организации. В рамките на ОСП има възможност да се направи много и все пак някои от мерките специално а, визирам член 222 съответния регламент. За съжаление, това не отчита действието на единния пазар, което трудно може е, да се прогнозира е, с цел да се постигне а, съответния резултат, трябва да имаме по-сериозни действия, за да могат организациите на производителите да изпълнят своята наистина значима роля. Колежката Дисел. Колегата Дисел, благодаря, благодаря и за презентацията. Е, вие е, въведохте нашата комисия по отношение на бюджета и други сериозни тревоги е, по отношение на темата за произ... организациите на производителите, ние наистина трябва да въведем нови моменти, така че тяхната тежест, както в процеса на преговорите, така и в цялата продоволствена верига, да укрепне. Искам да попитам комисията как смята да подходи по този въпрос как ще гарантирате по-голямо признание за производителите в рамките на организациите? Това е въпрос и на разбиране, но също така и по отношение е, гъвкавостта по, за разпоредбите за конкурентоспособност и най-сетне всички ние носим отговорност и по отношение на производителите така че трябва да дадем възможно най-добър отговор с оглед и на това техните организации да бъдат наистина дееспособни. Госпожа До... господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Аз съм от а, региона, а, в който има две производителски организации, които а, продават големи количества плодове. А, и аз също смятам, че това е много успешен модел, който за съжаление се е наложил само в части на Европа. Дори при плодовете, където възможностите са големи, едва 15% от продаваните количества плодове и зеленчуци се продават през такива организации. И моето предложение за реформата на моя въпрос във връзка с реформата на ОСП е има ли модел, по който този модел в плодовете и зеленчуците да се разпростре и в други сектори и също също така 3% е, по първия стъп, мисля, че няма да успеем да увеличим броя и влиянието на производителските организации в други сектори. Благодаря. Госпожа Сандер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за внесена представената информация. Два въпроса. В рамките на практичащата реформа комисията предлага допълнителен етап с демократизация на оперативната програма за зеленчуци и плодове докато съвета смята е на различно мнение. Искам да знам каква е позицията на комисията за този вид на оперативните програми, които не се опират само на организаторите на производителите. Второ, проучването сочи, че само 8% от организациите и кооперациите са одобрени в Европа, е, което е, поражда страх е, от загуба на свободата на фермерите. Какви са мерките, които дават възможност за опростяване условията за лицензиране на тези организации и да стимулират участието на фермерите в тях. Госпожа Винер. Yeah, äh, uh, Благодаря. Благодаря за интересното изследване. Благодаря за това, че говорихте за предимствата на производителските организации. Аз ви разбрах последния начин. Колкото по-хомогенни са предприятията, толкова по-добри ще бъдат за тях производителските организации. Искам да ви попитам обаче дали е направено проучване във връзка с автономността на фирмите и евентуалните недостатъци при членство и няма ли това да е недостатък за фермерите, колкото по-големи и колкото по-влиятелни стават производителските организации? Следващият оратор. Благодаря а, ви, господин Канело за подробното изследване и за а, ясното представяне. Става ясно колко са яс... а, важни производителските организации в селското стопанство, а, особено и а, по отношение на позицията на пазар, защото в крайна сметка става дума за това да се подобри позицията на фермерите. А, Важно е, е, за тази цел да насочим повече вниманието към производителските организации. През 2017 година имахме 11-12 организ... производителски организации при плодовете и зеленчуци. някои от тях вече обаче не са представителни. Чух, че Това се дължи на притеснения във връзка с неясното законодателство, правната насилност. Тоест има рискове за производителните организации. И моят конкретен въпрос е, вижда, и вие ли виждате нещата по такъв а, начин и а, дали комисията е готова да а, изработи нови правила за изясняване на правната ситуация, за да може производителските организации да получат правна сигурност? А, госпожа Аева Вели. Благодаря на комисията за интересната презентация и резултатите от това проучване. Аз имам два въпроса. Въз основа на този пилотен проект какви са препоръките за насърчаване на сдружаването на земеделските производители в организации? Вие сам казахте какъв огромен дисбаланс има в рамките на Европейския съюз. Очевидно тази система на функциониране може да се подобри, така че тя да бъде ефективна и да имаме едни конкурентоспособни производители. И вторият ми въпрос е свързан с новата обща селскостопанска политика комисията предвижда определен процент от бюджета за подпомагане на организациите на производители да се заделя за иновации. Считате ли, че организациите ще се справят с финансирането на иновации? Вие засегнахте темата с не толкова голямата автономност, темата за достъпите до капитали. А, така че в случаите, в които има сдружаване на малки земеделски производители, как те ще се справят с въвеждането на иновации? Благодаря ви. Dank, Frau Kollegin Aguilera. Госпожа Агилера. Президенте, eh, yo creo que es una buena fórmula las organizaciones de productores. Мисля, че това е добра форма на организацията на производителите. Както вие казахте, има голям успех при производството на плодове и зеленчуци в моята страна, в Испания също. И моят въпрос е, е свързан с следното. Мисля, че ключа към успеха е да се произвежда е, да се произвежда по начин, по който задължително да се пуска на пазара, т.е. да задължаваме пускането на пазара. Затова мисля, че имат повече успех тези организации, където пускането на пазара е съвместно с производството. И също има нарушаване на пазара. Има хора, които създават една организация с трима членове, например, и а, членовете са а, също и купувачи. Това е нередност, която се случва, например, в Испания. Как можем да решим това? Хора, които имат фирма и техните клиенти са също съдружници в компанията. Мисля, че това е нарушаване на на пазара. Благодаря. Госпожа Шмидт-Пауър. Благодаря, господин председател. Благодаря за представянето. Аз съм от Австрия. Ето ме, тук съдя. Австрия е една от държавите, в които концентрацията на търговците с хранителни стоки е най-голяма три големи вериги супермаркети е, е, е, през 2018 година държаха в ръцете си 48% от пазара. Тоест пазара на хранителни стоки е в ръцете само на няколко играчи, което се отразява пък отрицателно върху цените и фермерите получават ниска цена за своите висококачествени продукти, което за мен от означава, че производителските организации и браншовите организации биха могли да играят много важна роля в веригата за създаване на стоен селското стопанство и да се борят за по-добри цени. И пак ще повторя, по-малко от 10%. Вие казахте всъщност, че 10% от организациите само са признати. Защо толкова малко? И второ, какви стимули трябва да създадем, за да може да се увеличи броя на производителските организации и съответно да постигнем и предимства за фермерите? Госпожа Шнайдер. Благодаря за вашето изследване за това колко са важни производителските организации. Вие казахте, че ролята на тези организации е да заздравят позицията на фермерите и фермерите да получат по-високи цени. Конкретният ми въпрос е, имате ли статистика, която да доказва това, а именно, че членството в производителска организация води до по-високи цени и ако да, колко, какъв процент от по-високата цена стига до производителя? Благодаря, колежката Катайнен има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на представителя на комисията за изнесената информация. Организациите на производителите не, не навсякъде в държавите членки са широко разпространени, както в Финландия, е, в горското стопанство, например, са организирани, а младото поколение също е, е, поколение фермери също, но ние трябва да ги насърчим към сдружаване. Въпросът е как? Какво чувате вие от към младите хора? Какво им е необходимо, за да се организират по-ефективно? Разбира се, най-важното е чувството за сдруженост, за общност и по-високи доходи. Това са плюсовете на едно такова членство и разбира се различните некоректни методи, които доведоха до това, че е, има нелоялни ситуации, има опасения от преколена централизация. В Финландия имаме нарочни органи, които следят нещата в това отношение, за да не се стига до такива проблеми. Какви са вашите намерения? Ще доразвиете ли системата? И в такъв случай, разбира се, възниква въпроса как могат организациите да се впишат в цялостната ситуация в, в, в полза на е, фермерите. Колежката Фретенова. Благодаря, господин председател. Благодаря за изключително интересната презентация и за интересния проект. Аз съм от Чешката република, бивша социалистическа държава и до сега между дребните фермери особено и под е, не съществува особена склонност към сдружаване. Вие сам изнесохте някои от причините. Зная, че вашия доклад е, има за цел да опише обективно положението, но дали очертавате някаква възможност да се стимулира насърчаването, да, ги, да им покажем, че това е вярната посока. <clears throat> Очевидно е, че те нездружени губят от конкуренцията. Но мисълта ми е какво смятате да направите вие, е, колегата Вул. Благодаря. Исках да попитам как и до каква степен сте мислили за следното? Има дребни производители, които буквално биват погълнати от крупни производители. Не мога да цитирам цифри в момента, но това е факт. Може би трябва да се помисли за някакъв тип организации на дребни производители. И други, другия риск е, е прекаленото разрастване е, онези, които се присъединят. Организациите на производителите могат по-добре да отстояват своите позиции пред супермаркети, големи вериги. все пак не се ли открива тук възможност за манипулации и допълнителна експлоатация? Така, с това изслушахме всички въпроси, казва председателят и ще помоля нашия гост да вземе думата за за да отговори на вашите въпроси. Ако успеете за 10 на минути, би било чудесно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много въпроси имате наистина. Е, е, в няколко пъти бе поставен въпроса за стимулите, индивидуалните фермери и земеделски стопани да се присъединят към такива организации. Честно казано, комисията не е склонна да се намесва директно. М- маркетинговите организации са тези, които трябва да кажат. Ние даваме рамката и съответните правила за конкурентоспособност и подкрепяме чрез оперативните програми, особено в, в плодовете и зеленчуците и така заинтересованите производители могат да се сдружат в свои организации подчертах, че броят не е кой знае какъв. 10% само от фермерите членуват в такива организа... организации, но тенденцията е възходяща. И аз бих казал, че би трябвало да е, разбира се, като говорим за организация на производителите, разликите са огромни. Е, има по-древни, има малки, е, има 40 е, производ... организации на производителите, които отговарят за оборот 100 милиона евро. Това е впечатляващо от всякъде. Но има фермери, които предпочитат да вземат сами решението. Имам ли интерес да членувам в такава организация? Какви са възможностите? И както казах, комисията работи с държавите членки, за да им покаже какъв е избора пред тях и да го направи по-привлекателен. Така че ние предложихме да се разшири обхвата на различните отраслови програми, да не са само плодове и зеленчуци. В рамките на самите програми се надяваме да създадем взаимно спомагателни фондове, застрахователни фондове, които да помагат на фермерите в борба с, да речем, епидемии сред животните. Сега, никого няма да принуждаваме е, с пистолет в слепочието да членират, но особено в миналото е, е, има имало случаи, когато е намалена под помощта, подпомагането на фермерите и се насочва повече към организациите по логиката, че когато си член на такава организация, можете да имате достъп до подобни европейски фондове. Но този модел не се доразви но той продължава да съществува. В САЩ, например, широко се прилага. Друг въпрос, който бе поставен е до каква степен да мислим за успоредните разпоредби относно конкурентоспособността и в договора, и в регламента за пазарния ред. В последните години бяха актуализирани доста неща, предла и така фермерите и техните организации могат да се възползват от редица дерогации. Но така или иначе мога да кажа, че имаме напредък. Не сме се впуснали в големи подробности с директивата за прода... търговските практики, но Имаме успехи тук. Парламента изигра изключително важна роля. Така че като се тръгне от приемането на предложението от комисията през приемането от съвета и парламента, свършената работа бе впечатляваща и особено поведението на парламента ясно показа, че трябва да работим по-добре, особено що се отнася до търговските сдружения. И е, практиката по последствие показа какво става от тук на сетне. Говоря за транспонирането на директивата. Проведохме редица срещи с държавите членки, за да проследим транспонирането и да видим как се осъществява всичко това на практика е, обикновенно държавите членки трябва да бъдат подканяни, стимулирани. Този път обаче те проявиха истински ентусиазъм. Испания, например, в момента тече много сериозен дебат за ролята на отделните фермери в продоволствената верига и просто има истински тласък към а, а, включване в подобни организации с цел а, да се използват а, минималните стандарти, заложени в директивата. А, имаме запитване отново от Спания, от различни отрасли, отново с цел да се даде тласък, например, на производството на маслини и зехтин с цел да се направят стъпки в успешна посока. Но говорим отново за сложна законодателна материя е, а всички знаят, че правната материя е нещо сложно и се налага да бъдем много внимателни. Още нещо за разширяване на действащото законодателство и достъпа на отделните фермери е, и техните лицензирани сдружения в, по, по отношение на проблемите тук, е, специално за Полша, ще кажа, че кооперативите могат да бъдат утвърдени като такива организации. А, за Нидерландия бе поставен въпрос, където има сериозен отлив на фермери от браншовите организации. Очевидно има проблем с законодателството и е, тук бих казал, че по-скоро става дума за тълкуване на разпоредбите и закона в Нидерландия като идеята е че фермерите могат да работят независимо от организациите или да работят от, от да речем 75% чрез браншовите организации, а 25% да работят за себе си, на своя глава. Ние не виждаме тук някаква особена особени препънки в законодателството. Ще спра до тук, господин председател. Надявам Надявам се да не пропуснах нищо. Колежката Агилера. Конкрета. Аз имам един конкретен въпрос. Какъв е проблема е, да изпълните каквото а, поиска Испания с а, системата за цената на зехтина, какъв е правния проблем? Ние разбираме, че може да се направи. Има предложение за изменение на регламента. Какъв е проблеме? Е, за тази а, е, авторегулация, която искаме да въведем ние, можете ли да ни обясните? Колега, колегата Дикаско, е, искам да благодаря господин председател и прощавайте, забавих се заради гласуване в бюджетната комисия, но благодаря сърдечно на господин Сканел за направеното изложение. Директивата е изключително важна. За... Ние ни припомнихте е, каква е ролята и на нашата комисия при координацията на всички тези сложни движения на държавите членки при спазване и изпълнение на директивата. Е, този правен акт породи големи очаквания, тъй като в началото имаше затруднения но по принцип става дума за координация и наблюдение защото без това няма да можем да прилагаме. Председателят, не виждам други желаящи да поставят въпроси, давам накратко думата за отговор на господин директора. По повод казаното от господин Де Кастро, да, споменах, че проведохме две официални срещи с държавите членки за, относно затрудненията по транспонирането. И те всъщност решават на национално равнище да решат кой ще бъде компетентният орган за конкурентоспособността. Дали ще е съществуващ орган, който ще бъде натоварен с тази задача или ще бъде създаден нарочен орган. Но това е прерогатив на държавите членки и ние не искаме не, нежелателно да се намесваме. Важно, разбира се, следим да се справят правилно правилно. Мисля, че тенденцията в повечето държави членки е да възложат тази отговорност на съществуващите органи за е, защита на конкуренцията. Те разполагат с институционална рамка, знания, опит. Да, е, възлага им се нова задача, но те са в състояние да се справят компетентно с нея. Иначе за успоредните въпроси ние отговаряме на редица практически въпроси от държавите членки за изпълнението на директивата, така че мога да кажа, че напредваме добре. Госпожо Агиера, във връзка с въпроси за евентуално оценка и това, което засегнахте в Испания. Разбира се, тук трябва да бъда много предпазлив. Това е незавършено досие, но обикновено основния препани камък е е, да се предостави достатъчно информация, за да може комисията да стигне до решение, особено когато става дума за съвършенно нови разпоредби и тяхното прилагане. Така че ние поддържаме контакти с компетентните испански органи с цел да ни предоставят достоверна информация, статистически данни, и тук е, участват различни генерални дирекции, конкурентоспособност, и морски въпроси, и земеделие. Така че въпросът е да, не, да няма отрицателно отражение по други правни разпоредби при договора. Така че ние е, работим, например, за изпълнението. Ето член 209 е, въпроса вече бе поставен. Как по-добре да използваме съществуващите законодателни разпоредби? Точно това е нашето желание. Председателят, благодаря с това изчерпваме точка четвърта от дневния ред. Точка пета отново към вас, господин Скенел, представене на делегиран акт за изпълнение на регламент 1308 на Европейския парламент и съвета за правилата за управление на обвързаните лицензирани тарифни квоти за внос и износ и за допълнение на регламент 1306 на Европейския парламент и съвета по отношение внасянето на обезпечения при управлението на тарифни квоти. Всичко звучи много сложно и досадно, но е всъщност много интересна тема, по която имаме въпроси. За това без бавене ви давам думата за вашата презентация. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. За последния път обсъждахме този въпрос. Тук беше през февруари миналата година. И аз тогава споменах, че комисията бърза да въведе тази, тази тема за делегираните актове но всъщност ние няма да прибързваме и не успяхме да направим това в предната комисия. През октомври обаче тази година е при началото на работата на новата комисия и този парламент ние успяхме да приемем законодателството за делегираните актови след дълги консултации с различни а, заинтересовани лица, както и с вас, тъй като това е доста сложен, а, а, сложна материя и за двата регламента. в момента първият регламент е в съвета и в парламента за проучване и се надяваме ние, вие да не възразявате. Това е важно предложение. Е, напълно се оправдава е, по отношение на тарифните квотове за внос и за износ. И сега много бързо ще резюмирам е, обосновката за тези два регламента. Първо, съществува доста сложна система от 39 съществуващи законодателства. Е, много е трудно да се прилагат и е, има постоянни оплаквания от държавите членки за трудностите. И е, в процеса на договора от Лисабон е, беше трудно да приведем това в един единствен акт за прилагане и за делегиране в този текст. В този контекст се опитахме да упростим съществуващите разпоредби. Все още запазваме известна гъвкавост и да се справим с ситуациите в отделните сектори, например зехтин, захар и така нататък, те имат специфични характеристики и това трябва да бъде отразено в съответните тарифни квоти. Има някои също международни споразументи, които са свързани с специфичните тарифни квоти. Също искаме да подобрим прозрачността на съществуващите системи. Искахме да осветлим цялата система и да дадем по-добри възможности на реално опериращите компании да търгуват и да използват възможностите на тарифните квоти. Сега по тарифните квоти Последно сме обсъждали този въпрос в февруари миналата година. Важно е да подчертаем, че този делегиран акт за допълване не увеличава тарифните квоти за отделните продукти, а само променя администрирането и управлението на тарифните квоти. Има около над 500 тарифни квоти, предвид това колко е тежък сектора. Около 350 се управляват по така наречената система, който пръв дойде, той се обслужва. Колегите от Digitax управляват това. и Има 145, които са подложени на симултанната система и голяма тях. От тях са много привлекателно и защо имат много кандидати. Разликата между цената на световните пазари и европейските пазари е много голяма. Е, защо това, ако имате разрешително да внасяте тези продукти, това е много печелившо. Затова и има по сегашните разпоредби има много кандидати, които кандидатстват за лицензии за съответно за тези продукти. Това е захар, зехтин, ориз, телешко месо и други. В февруари сме обсъждали тези въпроси, но тарифните квоти целят да защитят европейските пазари и да ограничат достъпа до пазара. Те са много внимателни с задълженията и правата, за да можем да защитим нашите производители и да се отговаря на определени условия при вноса. Ние обаче имаме някои отстъпки и а, използваме тези отстъпки, но също времено продължаваме да защитаваме нашите производители. Това се прави чрез тарифните квоти. Сега, според разпоредбите, за, в делегирания акт има такова изискване за доказателство за търговия. Тоест, хората, които използват тарифните квоти, кандидатите, е, трябва да доскажат, че те действително са търговци. Това са, те трябва да имат истински доказателства за внос и износ на тези стоки. И другото ключово нещо референтните количества, количествата, които а, ти дават право да получиш а, лиценз. това става въпрос, се проверява период от две години назад. И друго важно, държавите членки са сблъсквани с голяма административна тежест и затова се използват така наречената система от камиони, където се проверяват регистрираните компании, оператори, за да няма а, извънредно, а, извънреден внос, прекалено голям внос или при покриване. По сегашните а, система някои тарифи а, имат прекалено много кандидати за внос. А, хората, които кандидатстват а, за, а, за а, за лиценца повече, с, примерно с 100 или с повече, отколкото е позволено. Е, така че за това се случва така, че няма реална търговия. Искаме да спрем това нещо. В заключение, след дискусиите от миналия февруари, ние много внимаваме Имали сме много дълги дискусии с държавите членки и с други заинтересовани лица. Тук е свързано с този механизъм за обратна връзка. И също имаше различни механизми да се вземат предвид становищата на всички заинтересовани страни имаше а, големи промени, които бяха въведени в регламентите, за да можем да засегнем някои сериозни опасения – е, някои от исканията бяха взаимно изключващи се и противопоставящи се, но ние искахме да удовлетворим всички. Мисля, че резултатите са добри и това дава възможност за малките и средни предприятия. Защото това беше една от критиките към системата, че не дава възможност на малките и средни предприятия е, те за пръв път ще имат възможност да кандидатстват за разрешително за лиценз. В миналото това беше концентрирано в определени държави членки, например в Обединеното кралство, които така или иначе напуснаха. От сега нататъка с новата система всички малки и средни предприятия от всички държави членки ще имат достъп до кандидатстване за квоти. Благодаря. Благодаря за изясненията по този делегиран акт. Няма въпроси от е, колегите. Това е изненадващо, но колегата Сандър. Euh, Един е, въпрос. Вярно е, че този текст представлява подобрение в сравнение с сегашното положение, но към него се отправят доста критики, най-вече от преработвателния сектор, примерно от месопреработвателите. Да, наистина сектора казва, че има упростяване, но могат да се променят митническите контингенти. Има някои сектори, които са чувствителни и може да се окаже така, че права да бъдат прехвърлени към трети държави и по този начин да бъдат изключени предприятията от Европейския съюз в краткосрочен план. А, какъв отговор бихте дали на тези притеснения? Освен това, Искам да призова комисията да бъде внимателна, особено през първата година от приложението на този текст. Комисията трябва да внимава за това целите, които сме заложили, наистина да бъдат постигнати а, и да се следи за това да не се заобикаля новото законодателство. Ако се констатира такова нещо, веднага да се а, реагира. Колегата Руисен. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези уточнения. Няколко а, точки. квотите за чесън. Имаме традиционни вносители. И въпросът е, е за референтните количества, а, така че да се коригира тази ситуация. Защо това още не е коригирано и готова ли е комисията да промени квотите за чесъна? И искам уточнение от комисията е, за това е, дали новодошлите на пазара ще използват, могат да използват е, тарифната система. За пилешкото месо, европейските търговци на пилешко месо ще отсещат натиск на пазара – от големите многонационални компании от Бразилия, Тайланд и Украина, защото те ще получават повече разрешителни. Въпросът към комисията е споделяте ли тези опасения и какво можете да направите в този случай. Госпожа Агилера има думата. Благодаря, господин председател. Това е делегиран акт, който е доста техничен, но а, има важно влияние върху селскостопанския сектор в Европа. Как чрез а, двустранните споразумения се свалят стандартите за качества и как това е свързано с вноса а, по сезони. Колегата засегна въпроса за чесъна и аз искам да знам по този въпрос за чесъна, но също искам специфично да попитам дали ще се занимаем с въпроса за споразуменията с Марокко и с други е, страни не се фиксира е, цената на крайния продукт. Става въпрос за вноса на домати. Има ли цена е, домата? Големия домат има цена, но малкото, малкият домат, чери доматките имат друга цена – и това дори да са различни продукти, това са си домати, но търговски са третирани по различен начин. Това е, разглеждан ли е този въпрос? Има големи критики към това, защото това унищожава малките производители в моята страна, например, защото има конкуренция отвън. Благодаря колегата Буда. Имам въпрос за механизмите, по които се установяват количествата на пилешко месо, което влиза в Европа. Как как се вземат предвид спецификите на различните зони в Трансилвания, в Румъния. В последните години има много ферми, които произвеждат пилешко и които са унищожени в последните години. Аз питам какво се случва. Пилешкото месо е много достъпно за потребителите Купува се много е, и обяснението, което получих, че причината е в носа. Как можем да защитим фермерите от Европейския съюз, защото в носа оказва натиск върху нашите производители. Много от тях фалират и в дългосрочен и краткосрочен план ще се окажем в ситуация, че месото, което влиза отвън е с много по-висока цена, защото в момента цената е дъмпингова от страна на трети страни как, какво ще правим, като унищожаваме нашите производители и внасяме месо отвън. Аз искам логично обяснение за производителите в моята зона. Колегата Десел. Много благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с опасенията, споделени от колегите. Имам въпрос към комисията – това е много специфична ниша. Вносители, които използват само част от пилето, например пилешки гърди. И нашите фермери ни обърнаха внимание към това и искаме да знаем какво смятате вие за тези производители и вносители, които са нишови. Колоре. Беше казано, че предвид всичко, което се прави, предвид и Международната конференция, и всъщност се оказва, че системно се натъкваме на внесни продукти, които са в ущърп на европейските производители. Има ли възможност да се потърси контакт с операторите, които разпро... Е, разпространяват е, тези е, продукти, които са съотговорни? Председателят, имате ли други въпроси по тази точка от дневния ред? Не виждам, така че да чуем отговорите. Thank you. We've only made one slide available to you from a very... Само един слайд ви представихме тук от нашата PowerPoint презентация. Нарочно го направихме това, защото, както чухме, притесненията са свързани с голямата конкуренция от вноса и рисковите, които крият това. виждате големия син, голямото син колонка и след това другите по-малки. Това са внос и износ. Едното е производство, след това внос и износ. Про... Производството и потреблението се увеличават мисля, че 18% е увеличението в последните 5 години. Е, това означава, че потребителите купуват повече е, пилешко месо и също предлаганите продукти са по-разнообразни. Ако видите вноса и износа, това са малките колонки, ние изнасяме много повече, двойно повече, отколкото внасяме. И това е важно – Искам да бъда максимално прозрачен. Опитваме се да внасяме е, пилешки гърти. Е, изнасяме обаче крилца и други части. Това е свършено и с е, вашия въпрос за нишовия внос. Вноса и търговията изцяло сега се прави на парчета. Няма цялостно а, тяло на животното, което се внася или изнася. Потребителите купуват а, вече обработеното месо, което е на части. Все по-малко и все по-малко е частта, която е свързана с а, купуване на цялото, на цялото а, тяло. А, например, хората купуват по-малко крилца, и така нататък. Така че по този начин балансираме тези две противостоящи си пазарни тенденции. Както казах, ние се справяме много добре да изнасяме това, което не купуват нашите потребители – Е, за въпроса за новите разпоредби по а, тарифните квоти, как се възползват Бразилия, Украина, Тайланд от това, от тарифните квоти те внасят големи количества но мисля, че предвид количествата, за които говорим е, и сравнено с цялото производство, мисля, че това е преувеличава. Те нямат такова пазарно присъствие. Господин Буда зададе този въпрос. Е, ние много строго контролираме този внос – има много мерки, които са взети, изисквания за сертификация, физическо идентифицирани, химически проверки, митнически проверки. Е, тоест има много строг контрол. Най-големия търговец на пиле в света не е, е лицензиран в Европа и не може да работи в Европа, защото е, не отговаря на нашите изисквания. Е, така че, госпожа Сандер, това са нашите гарантии, че ние сме много внимателни, спазваме стандартите, имаме високи стандарти. И това по отношение на тарифните квоти когато хората споменаваме, когато споменаваме Меркосур, хората са алергични почти, но дори с Меркосур а, имаме предпазни клаузи в случай, че се а, а, увеличи а, вноса и се намали нашето производство. Просто искам да подчертая това по въпроса за чесъна. когато говорим за тарифни квоти, за, е, за чесън, има големи, е, големи традиции тук е, с Китай. Каква е цената на, в Китай и в Европа? Имали сме проблеми в миналото, имало измами, затова сме много внимателно. Постоянно се консултираме с държавите членки, за да сме сигурни, че новите режими гарантират е, че няма да има е, неприемни рискове за е, нечестна конкуренция или за нарушение на пазара че няма отклоняване на, на продукти на внос, например, от Китай към Индия и така нататък, така че има всякакви мерки, за да се предпазим срещу това. По този начин отговорих ли на въпросите? Ако не, мога да продължа по-късно. Благодаря. Благодаря много. Ако няма повече въпроси, нека да приключим работата по тази точка от дневния ред. Сега преминаваме на шеста точка от дневния ред. Размяна на мнение относно вноса на японски ориз в Европейския съюз. Това беше запитване на колегата Декастро, тъй като има интересни събития на този пазар. 213% е, е увеличението на вноса през 2018-2019 година. Знаем, че японския ориз се произвежда а, много в Италия. Нека да видим комисията как оценява а, а, развитието. Ще дам думата на директора Сканан. Благодаря, господин председател. Благодаря на Годин Декастро за това, че повдигна този въпрос. Не е тайно, че въпросът е много чувствителен и той се обсъжда от държавите членки. В този контекст трябва да сме наясно, че очакваме производство от около 1,7 милиона тона, което е леко увеличение в сравнение с предходната година. Продължаваме да зависим и от е, вноса на ориз. Други видове ориз, не точно японски, но 100-120 тона годишно се внасят. Основно от Съединените щати, Мянмар, Камбоджа, държавите от Евиен, Китай, Виетнам. Наясно сте, че въведохме предпазни мерки спрямо Мянмар и Камбоджа по отношение на индийския ориз през януари миналата година за 3 години, за да може да и, и а, се предвижда да спаднат а, изискванията годишно. Тази мярка се оказа ефективна особено намаляването на вноса от е, Камбоджа. Наскоро обаче е интересно, че количествата се възстановиха дори с предпазната клауза и високите мита, както смятаме ние. Японския ориз е основният източник на притеснения. Внос е, от Миянмар се увеличи на е, от 130 на 110 тона. Това трябва да се разгледа в контекста на цялостния внос на Орис. който, както казах, също се увеличава. Относно нашия износ, имаме така доходоносен износ е, износ на японски ориз, е, но количествата са малки. Цените също се държат доста добре, тъй като консумацията в Европа е, е голяма и в нашите месечни дискусии с държавите членки а, настоявам да а, бъдем непрекъснато информирани за развитието на пазара а, на ориз, защото ако спаднат цените, ще имаме проблем, но за сега такова нещо не се наблюдава. Комисията наскоро прие делегиран акт, който също буди притеснение. На 12 февруари, т.е. миналата седмица, с тарифни преференции на Камбоджа, които бяха отменени. Това няма нищо общо с ситуацията на пазара. Това е изцяло свързано с, с ситуацията с правата на човека а, в Камбоджия от, и особено с гражданските и политическите свободи. Рестрикциите са за определени продукти, не засягат ориза, но пак повтарям, има предпазна мярка за следващите три години. Трябва по-внимателно да огледаме необходимостта от предпазни квоти за различните видове ориз. Член 122, който беше предвиден за Орис Индика, не е задействан до днес. Моите колеги от Генерална дирекция Трейд работят по въпроса и в минуто те са доказвали, че могат да вземат това число и тежки решения по отношение на предпазните мерки. Благодаря ви, продължаваме отблизо да следим ситуацията. Благодаря колегата Декастро. Благодаря на директора за информацията. Да, този делегиран акт, който споменахте, наистина се дължи на нашето недоволство от ситуацията. Има предпазни клаузи за други продукти, не точно риза. Да, в действие е тази предпазна клауза, регресивна. И ако положението продължава да бъде такова, Ориза също трябва да бъде включен в списъка и трябва предпазната клауза да продължи да бъде в сила. Ако проблема продължи да съществува или пък ако се разрасне, ако се разрасне проблема с Индика и за Японика, да продължи предпазната клауза. Да, а, аз мисля, че ви очертахте една доста положителна картина, така като че ли няма никакви изкривявания на пазара на ориз в Европейския съюз, което изобщо не е така. Италианският пазар на а, има редица проблеми през последните години. Искам да ви припомня, че ориза, особено в Италия, е изключително важен а, продукт, тъй като там няма альтернативи и защото са необходими специфични условия за производството на ориз. Не може на място на ориза да се засе соя или а, царевица. Самият аз преди година и половина-две имах възможност да посетя Миянмар и Камбоджа и изцяло споделям а, загрижеността за правата на човека в Камбоджа. Политическите права там са в трагично състояние. В държавата цари диктатура и няма никакво намерение да се промяна Миянмар вече няма никакво право да ползва митнически преференции. Миянмар не е, вече не е бедна държава и няма никакво основание да се поддържат митническите преференции, такива каквито имаме към момента. Мисля, че Европейския съюз трябва по-бързичко да реагира и ако държавите претърпят економическо развитие, какъвто за щастие е случая в Камбоджа, трябва да оставим преференциите да изтекат и да се сключат нови споразумения. Например, търговско споразумение с Камбоджа, защото в противен случай за Ориза, пък и за други продукти необосновано си създаваме конкуренция. Благодаря, госпожа Агилар. Грация, сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Е, е, е, от 2019 прилагаме предпазна клауза и Миянмар са намалили с 19% вноса на износ на Ориз, Хапоника, но 200 и... А, извинявайте, на, а, но Ориза а, Хапоника се е увеличил с 213%. Повечето от този ориз влиза през Испания. Моят въпрос е за а, подходящо етикетиране и проследяване на процеса на производство и а, на този ориз, както е в този сектор регламентирано, трябва да се а, проследи това. Ако се замести това с ориза от Миянмар – няма да отговорим на стандартите и изискванията, които защитават европейските потребители. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, която ни даде възможност да си създадем по-ясно впечатление за положението. Както и колегата Дорфман ще каже, не бива да подценяваме отражението и върху европейското оризопроизводители. В края на краищата става дума за хранителни продукти, които трябва да бъдат разглеждани малко по-различно от другите продукти. И не бива нито за момент да забравяме, че за всичко с това е, стоят е, фермери, които действат е, и възприемат поведение възоснова на нашето предпочитания и поведение, така че това не бива да се забравя. Както колегите и аз смятам, че можем да действаме по отношение на достъпа до, на определени продукти със съответните гаранционни клаузи. Да, е, така че на мен ми се задава въпроса за улесняване на достъпа и изискванията, които имаме към нашите европейски производители, трябва, разбира се, да почиват на взаимност. Освен това, мисля, че има какво да се желае, за да подпомогнем европейските оризопроизводители. Така че се налага една малко по-сериозна реакция kollegin sander. Oui, merci. Госпожа Сандър, благодаря. Приложението, активирането на клаузата, за, на защита на предпазната клауза е наистина в интерес на европейските оризопроизводители, представители на един много уязвим сектор. Още повече, че вноса на японски ориз продължава да, да се осъществява в Европа. Моя първоначален въпрос беше предвидено ли е да направите нещо. Ако правилно разбрах, вие очаквате действия от страна на европейските производители и да с оглед на това да се каже до къде може да се действа, да къде вие бихте се намесили намесили. Как смята комисията да реагира предвид тази ситуация? Председателят, благодаря. Не виждам други желаящи да поставят въпроси, така че нека чуем отново отговора на нашия гост. един въпрос, който бе поставен нееднократно за пазарната ситуация в засегнатите държави членки, особено Италия и Испания. Положението на пазара се оценява като недобро ние сме и винаги ще проявяваме интерес, когато става дума за засегнати потърпеши производители, особено ако има място да се действа по отношение на политиката на внос. Нееднократно съм казвал това и ни продължаваме да поддържаме е, ежемесечни контакти с държавите членки. Но за сега не виждаме някакви особени промени в пазарната ситуация. Базирайки се на статистиките, ние не, които не говорят за сериозни промени на пазара, ние не смятаме, че трябва да се намесваме. Следим много внимателно ситуацията и отново призовавам държавите членки. Ако а, имате желание и информация, моля, споделяйте. Вече казах, че сме и използвали гаранционните мерки по отношение на вноса на ориза индика. Е, за сега до края на 2020 година сме заложили, очакваме е, постепенно смекчаване и можем да продължим в тази посока. Това е повече за ориза от сорта индика. Що се отнася до японския ориз, там вноса имаме само е, от Миянмар увеличение от 30 на 100 хиляди тона. да не говорим за държава държавите членки, но и отношенията им с вноса на този ориз в други държави членки, като Китай, например, и те плащат 100% то. Така че това означава, очертава ситуацията на пазара в Европа за японския ориз, без да се налага да натискаме цените надолу. По отношение в общите условия на внос, вече казах, проявяваме голяма бдителност по отношение качеството, безопасността. Уверявам ви, правим всичко необходимо особено що се отнася до споменатите тук страни. Само преди три години наложихме ограничения за трисиклосол, което се използва специално в Индия за производство на ориси. Това създаде една особено деликатна ситуация по отношение на търговските ни отношения с Индия. Е, като те възразяваха срещу научните ни доводи, опитваха се да из, изкопчат а, е, облегчения, но ние просто отказахме. Ние заявихме, че за нас има категорични доказателства, че се прилагат е, неприемливи за нас методи. Как ние настоявахме и искам да ви уверя, че не поемаме никакви рискове в това отношение отношение. По отношение на това дали можем и дали трябва да предвидим, да възприемем разпоредби за по-стрикно -по проследяване на храните. Аз трябва да ви кажа, че един от въпросите, които бяха поставени в този контекст е да се направят по-строги изискванията за происход, ори за този происход. И накрая следим внимателно пазара, но трябва много да внимаваме, да не объркаме гаранционните мерки с, с, прямо търговски нарушения и ам, нарушението на човешките права, което попада под регламента GSP, т.е. общата програма за преференции. Е, споменах вече, положението с човешките права дава основание за тревога, така че комисията много внимателно следи и е, ясно заявява, че когато прилагаме такива мерки, не става дума за предпазни мерки в областта на търговията. Това е господин председател. Председателят, благодаря много. Има ли е, други въпроси. Както виждате, налага се внимателно да прояв... Е, продължаваме да следим темата. И така, уважаеми колеги, с това изчерпахме днешния дневен ред. Да почти час предсрочно. Утре продължаваме в 9 часа. Ще започнем с гласуване в този смисъл.